Госпожи и господа, качеството си на новоизбран председател на Комисията по регионално развитие, за мен е чест да ви приветствам с добре дошли в Европейския парламент, да приветствам с добре дошъл председателя на Комитета на регионите господин Мишел Лебрун и комисаря, отговарящ за регионалната политика господин Йоханес Хан. Позволете ми първо сърдечно да благодаря на комисар Хан за постоянното му взаимодействие с Европейския парламент. Дори когато Европейската комисия и Европейският парламент не са били на едно мнение, той винаги е бил много силен и открит партньор. Искрено се надяваме, че ще продължи да отстоява принципите на политиката на сближаване след като заеме следващия си пост. След изборите за Европейски парламент през месец май, членският състав на нашата комисия силно се промени, но съм сигурна, че заедно с мен ще приветствате с добре дошли някои от нашите най-опитни членове, както и че ще пожелаете всичко най-добро на новоизбраните ни колеги. Сред нашите членове са двама бивши членове на Комитета на регионите, госпожа Бресо и господин Вълкарсел. Независимо от това дали сме дългогодишни или новоизбрани членове на Европейския парламент, бивши членове на Комитета на регионите или за първи път встъпваме в длъжност тук в Брюксел, ни обединява едно – желанието ни да допринесем за развитието на кохезионната политика. В економически трудни времена кохезионната политика игра изключително важна роля за даването на нов тласък на европейската економика. Трябва да си поставим амбициозни цели. В рамките на кохезионната политика трябва да се постигнат резултати. Реализирането на тази политика трябва да се основава на най-добри практики. Днес за нас е удоволствие да приветстваме с добре дошъл Анхел Гория, председател на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Той ще говори за това как други региони в света ни вземат за пример и се вдъхновяват от европейската кохезионна политика. Госпожи и господа, Можем да се гордеем с постигнатото до момента, но не можем да се задоволим единствено с успехите постигнати в миналото. Комисията по регионално развитие на Европейския парламент ще се възползва от правомощието си да изисква информация от комисията, така че да се упражнява строг контрол върху прилагането на новото законодателство в областта на кохезионната политика. По-тясното взаимодействие с Комисията по регионално развитие бе един от въпросите, който повдигнахме на неодавнашното изслушване на кандидата за комисар по въпросите за регионалното развитие, госпожа Крецо. Комисията би следвало да очаква от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент да я държи подотчетна за своевременното и ефективно прилагане. Ще посещаваме държавите членки, за да извършваме проверки на място. Ще отправяме въпроси към Комисията, когато постигнатият напредък не е с достатъчно бързи темпове. Ще провеждаме и изслушвания, по време на които ще да бъдат информирани Европейският парламент и заинтересованите страни. Гражданите очакват от нас резултати. Трябва да си сътрудничим, така че да не ги разочароваме. Благодаря ви за вниманието. Сега давам думата на господин Лебрун, председател на Комитета на регионите. Мадам la Présidente Госпожо председател на Комисията по регионално развитие, уважаема госпожо Михайлова, уважаеми господин Харман Луис, господин комисар Йоханес Хан, господин генерален секретар на ОСР, Дами и господа, аз се радвам много, че тази сесия на Open Day на отворените врати се провежда в пленарната зала на Европейския парламент и се радвам, че съм тук сред вас. Нашата днешна среща не е само продължение на една добре установена традиция между нашите институции. Тя съвпада също с, с, с изслушването на комисарите и това в началото на новия мандат и на новата институционална рамка. Позволете ми да а, кажа, че а, искам да ви благодаря, господин Луис и госпожа Михайлова, че още веднъж организирахте съвместната среща на Комисията по регионално развитие и а, между нашите две институции. Господин комисар, скъпи Йоханес, като комисар, който отговаря за регионалната политика, вие не само поставихте силен отпечатък върху тази политика, но и а, това, което обединява толкова години а, хората, се провежда за 12 ти път. А, Европейския съюз а, претърпя много големи промени и това се отнася за регионалната политика също. Така че е, това се превърна в една истинска политика на инвестициите, където се поставят акцентите върху резултатите. И е, новото економическо управление на Европейския съюз и дългосрочната стратегия се вписват в това. Става дума за стратегията Европа 2020. Днес, когато вече е, удари часът на конкретното изпълнение, наистина е, трябва да се проведе тази проява Open Days. Трябва да се е, добави допълнителна стойност към това, което правим за нашите региони, за нашите градове трябва заедно да бележим растеж. Това е днешния актуален лозунг и е, това се отнася за периода 2014-2020 година. Аз мисля, че говоря от името на всички участници днес, като ви казвам благодаря, господин комисар, благодаря, Йоханес, за всички тези години, в които ти съпътства работата на Комитета на регионите и изслушваше нашите грижи. Господин генерален секретар на ОСР, уважаеми господин Горя. Аз искам да изразя цялото си удоволствие за това, че днес вие сте сред нас. Аз мисля, че е, не съм се излъгал твърдейки, че Комитета на регионите и Европейската комисия споделят същите анализи. И те са следните. Е, интелигентни инвестиции в публичния сектор са от първостепенно значение – и е, това би тласнало напред нашия пазар на труда, нашата економика, би тласнало напред нашия растеж и нашата устойчивост. Благодаря също за това, че мога да изкажа признателност в рамките на тази проява по отношение на а, е, доклада за а, е, регионите, изготвен от ОИСР. Искам също така да ви благодаря за меморандума, който ние подписахте. Ние подписахме, вие от името на ОСР, аз за, от името на Комитета на регионите, с което потвърждаваме нашия ефективен растеж. Дами и господа, използвам случая, за да посоча, че програмата за следващите дни всъщност е плод от приноса на около 200 региони, 30 страни, 11 генерални дирекции е, в Комитета на регионите и цялата мрежа на регионите в Европа. Много от нашите партньори днес присъстват в залата. Благодаря на всички най-сърдечно за оказаното съдействие. Искам да се обърна сега специално към представителите на местните и регионалните власти. Уважаеми колеги, Комитетът на регионите е вашата институция. Тя се занимава активно е, в рамките на консултантската си дейност с всички въпроси, свързани с европейската и местната политика. Ние продължаваме да се вслушваме във вашите гледища и във вашите грижи. Нашата мисия е да защитаваме принципа на субсидиарност и управление на много нива. Тази роля е повече от всякога необходима в една епоха на промени и е, то на фона на новия мандат е, на управление в Европейския съюз. Мога да ви уверя, че ние ще продължим да анализираме най-внимателно, така че да можем да чуем вашия глас, да се чуе и нашия глас и да можем да приложим вашите идеи. Искам да останете в контакт с Комитета на регионите и то не само в рамките на тази проява. Дами и господа, в заключение ви желая всичко най-добро по време на Open Days и давам думата на нашия пръв оратор, господин Луис. Сега той е заместник-председател на Европейския парламент и е, мисля, че той е, ще покаже много добре важността на развитието на регионите и градовете в рамките на европейския проект. Благодаря ви. Сега имам удоволствието да дам думата на господин Рамон Луис Валкарсел Сисо. Той е заместник, председател на Европейския парламент. Моля, имате думата. Стимала президента de Комисион Реджи, сеньора señora Уважаема госпожо председател на Комисията по регионално развитие, уважаеми Мишел, уважаеми господин генерал секрет, генерален секретар на ОИСР, уважаеми господин Хан, уважаеми колеги, скъпи приятели. Първо искам да ви кажа, че за мен е изключително голяма чест да се изкажа а, по време на откриването на това събитие. Тук виждам много познати лица. Почти 20 години съм работил в Комисията по регионално развитие, дори веднъж съм и бил нейн председател. Много добре знам какви усилия се полагат на във всички институции, така че да се защитават интересите на всички региони. Хубаво е да има такива събития, за да се обменят най-добри практики, да се обменя опит – и да могат политиките в тази насока да се провеждат по най-успешния начин. Необходимо е европейския проект да е свързан с потребностите на отделните региони. Нужно е нашите институции да работят съвместно. Откакто е подписан договорът, добрите ни отношения продължават в същия дух. Необходимо да се придържаме към многостепенното управление и да се изправим съвместно пред предизвикателствата. Този междуинституционален диалог отразява интересите на, на двете институции, които работят за най-доброто изпълнение на политиката по сближаването. Това споразумение между Европейския парламент и Комитета на регионите ще задълбочи съдействието между двете институции и ще се увеличи броя на синергиите. Ще могат да се приемат съответните доклади и становища по важните за нас теми и ще могат нашите действия да бъдат ориентирани към потребностите на отделните региони в Европейския съюз. В качеството ми на заместник-председател на Европейския парламент ще направя всичко възможно за задълбочаването на взаимоотношенията между нашите две институции. Уважаеми дами и господа, още веднъж искам да благодаря за вашата така добре свършена работа. Тук се обръщам специално и към комисарят Хан, който беше а, наш съюзник и който а, в всички комисии, във всички градове в Европа се застъпваше за нас. Вие винаги сте показвали колко а, полезна е тази политика когато много други поставяха под въпрос добрите резултати от провеждането на тази политика, защото точно тогава макроекономическите показатели не бяха добри. В Европа вече се наблюдават първите първите сигнали за възраждане на нашата економика. Шестия доклад, свързан с социалната и териториална кохезия в Европа. Точно тези териториални измерения в нашите политики трябва да бъдат засилени. Необходимо е да работим съвместно, така че да провеждаме една успешна политика на сближаване. Регионалната политика е най-добрият инструмент, с който разполага Европейския парламент – за да може да се стимулира економиката в Европейския съюз, а и оттам да се увеличи и заетостта. Ще се концентрираме върху това да окажем съдействие на малките и средни предприятия, ще стимулираме иновациите и научните изследвания. Ще търсим нови възможности за увеличаване на заетостта. Необходимо да се търсят и високо квалифицирани кадри в областта на иновациите и КТ. Необходимо е да се работи за изготвянето на един устойчив економически модел, който да е приобщаваш. Президент Люпра подчерта, че е много ем, важно да се работи за увеличаване на заетостта. В тази връзка трябва да се справим с безработицата сред младежите. Това е задача, върху която трябва да се насочим всички. Гражданите трябва отново да се чувстват съпричастни към европейския модел. И а, когато има повече инвестиции, така ще се отбележи по-голям растеж. А, и така гражданите ще усетят положителните промени. В тази връзка имаме нужда от политиката на сближаването. В регион в Европейския съюз има различна степен на економическо развитие. Трябва тези различия да бъдат взети предвид. Необходимо е да се използват инструментите по пакта за растеж, така че отделните различия, отделните пречки да бъдат премахнати. Необходимо е инвестициите да бъдат извършвани там, където са нужни и да допринасят за сближаването. Италианското председателство също сложи кохезионната политика сред своите приоритети. Се надяваме, че до края на годината те ще работят и по тази тема. Местните и регионални власти знаят, че могат да разчитат на Европейския парламент като техен съюзник и поддръжник – По областта на политиката на сближаването има големи суми, които не са изплатени. Има а, фактори, които не са а, покрити. 32 милиарда евро все още не са изплатени. Това води до големи затруднения, особено на регионално ниво, особено в тези региони, в които кризата а, се шири най-много. Ние трябва да разрешим този проблем и то възможно най-бързо, съвместно, обаче с комисията и с Европейската комисия и с Европейския съвет. Ще ми се регионите да разполагат с повече инвестиции. Ние също трябва да работим за това тези инвестиции да бъдат изпълнявани в регионите, в които има най-голяма нужда. Не трябва да използваме като показател само БВП, необходимо е да използваме и такива показатели, които е, отразяват по реален начин развитието на регионите. Необходимо е да се признае ем, направеното до сега от страна на ОИСР. Днес след обяд ще говорим по тази тема. Още веднъж казвам по този начин, ще можем по-добре да осъзнаем какви са реалностите в отделните региони. Работа свършена тук е прекрасна и ние желаем на това събитие успех и в бъдеще. Благодаря на господин Валкарсел. Сега за мен е удоволствие да дам думата на комисаря по въпросите на регионалната политика, господин Йоханес Хан. Имате думата. Благодаря, госпожо председател уважаеми гости, уважаеми заместник председатели на Европейския парламент, скъпи приятели, приятели на регионалната политика и политиката на сближаване. Приветствам ви с добре дошли на проявата Open Days. За мен Настоящият момент е особено важен, тъй като това е последната проява Open Days, в която участвам в качеството си на комисар по въпросите на регионалната политика. Добре си спомням първото си участие в тази проява през 2010 година. То съвпадна с началото на кризата в Европейския съюз и навечерието и беше в навечерието на публикуването на петия доклад за политиката за сближаване. Тогава започнахме и процес на размисъл по въпросите на политиката на сближаване. Още тогава бе ясно, че в рамките на тази политика не можем да продължим статуквото. Спомням си, че тогава от очертах трите основни аспекта за бъдещето на кохезионната политика – концентрация, резултати и обвързаност в условия. С условия. През 2010 година Имаше много голям скептицизъм във връзка с допълнителните ползи от политиката на сближаване. Бе явно, че най-добрият отговор на тези критики бе тя да се реформира. Особено важно бе тази политика да се превърне в истински стратегически инструмент за инвестиции в регионите, който да допринесе за постигането на целите на Европейския съюз. Сега към края на мандата си като комисар не мога да не кажа, че се гордея. Чувствам се като баща, който вижда как израства детето му. През последните пет години реформирахме политиката на сближаване. Направихме по-стратегическа, по-целенасочена, по-ориентирана към резултати. В рамките на тази политика се създават подходящите условия за ефективни инвестиции в нашите региони. Тя допринася за постигането на целите на стратегията Европа 2020. В резултат от реформата се промениха и нагласите. Политиката на сближаване вече не се разглежда единствено като средство за предоставяне на финансиране. В момента тя почива на философия, основана на инвестициите. И това е така не само защото променихме името и на Европейски структурни и инвестиционни фондове, а и защото поставяме стратегията пред проектите. Както знаете, в момента сме в началото на периода 2014-2020 година. Този етап е особено важен, тъй като ни предстои да създадем подходящата рамка, с която да създадем и подходящите условия за изразходването на фондовете. В момента се водят преговори по финализирането на споразуменията за партньорство и оперативни програми. До момента комисията е приела 16 споразумения за партньорство. Предстои да бъде прието и с това с Финландия. Тези споразумения за партньорство са на стойност 311 милион, милиарда евро, което отговаря на около 70% от общия бюджет на европейските структурни инвестиционни фондове. Представени са ни 95% от оперативните програми, до момента обаче сме приели само две. Все още има много какво да се направи, докато започнем да инвестираме в проекти и в реалната економика. Но, повтарям, не бива да жертваме качеството за сметка, не бива да поставяме, извинете, скоростта пред качеството. Все пак, следващият програмен период е за 7 години. Един първоначален анализ на информацията от споразуменията за партньорство и оперативните програми показва, че Имаме основания да вярваме, че реформата ще бъде приложена на практика. Към момента е ясно, че поне около 125 милиарда евро ще бъдат заделени за бизнеса, научно-изследователската и развойна дейност, новаторството, ИКТ и нисковъглеродната економика. Това представлява увеличение в размер от над 20% в сравнение с предходния период. За сметка на това, с 20% е намалено финансирането за подпомагане на изграждането на инфраструктура. Разбира се, ще продължим да подпомагаме изграждането на инфраструктура в повечето държави членки, но ще приложим един по-целенасочен, по-стратегически подход при подбора на проекти, който ще допринесе за интелигентен и устойчив растеж. В момента трябва да се създадат устойчиви възможности за стопанска дейност и насърчаване на заетостта в регионите. Така ще пресечем и миграцията от регионите. Ще пресечем и изтичането на мозъци. Окоръжаващо е също така, че финансовите инструменти имат по-голямо значение. През 2007-2013 година те се увеличиха с 10, 10 пъти в сравнение с периода 2000-2006 година. В резултат от това до края на 2012 година в рамките на политиката на сближаване бяха инвестирани 12,6 милиарда евро под формата на финансови инструменти в 25 държави членки. За периода 2014-2020 година тази сума ще се увеличи повече от два пъти, като ще достигне около 30 милиарда евро. Предвидени са и конкретни мерки за насърчаването на заетостта, подобряването на квалификациите на гражданите и намаляването на бедността. Анализът ни показва, че около 100 милиарда евро ще бъдат инвестирани в хората в рамките на следващия програмен период с цел повишаване на техните квалификации. Многофондовите програми през следващия период ще се основават на интегриран подход, който ще обединява различни политики, фондове и приоритети. Подобни програми ще бъдат 88 на брой. Те ще бъдат реализирани в 16 държави членки. Особено съм окоръжен от сумите заделени за нисковъглеродната економика. Това е една от общо 4 области, в които според регламентите са предвидени долни граници за държавите членки долните граници са на стойност около 23 милиарда евро енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници придобиват все по-голяма значимост в настоящото положение. Ако успеем да реализираме енергоспестявания в размер от само 1% годишно, ще можем да намалим вноса си на газ с 2,6% годишно. Знаете какво означава това, като се има предвид настоящата политическа криза. Имам предвид Украина, но и други страни. В резултат от всичко това към момента разполагаме с около 38 милиарда евро, които ще бъдат заделени за прехода към нисковъглеродна економика, устойчива на климатичните промени. Това е в основата на 16 от общо 28 споразумения за партньорство. Сумата е почти два пъти по-висока от тази за предходния период, като се вземат предвид националното съфинансиране и частните инвестиции, тя ще бъде още по-висока. Въпреки, че всичко това е много окоръжаващо, в момента разполагаме само с ангажименти на хартия. Важно е да пристъпим към реализирането на програмите, да започнем да инвестираме в проекти, които да допринесат за практическото изпълнение. Ще се възползвам от възможността да споделя с вас някои свои размисли за основните предизвикателства, пред които ще бъдем изправени в бъдеще. Както знаете, политиката на сближаване зависи от економическите условия, при които се осъществява. Ето защо установихме връзка между новата политика на сближаване и процеса на економическо управление в рамките на европейското полугодие. Все още не е предвиден конкретен режим за функционирането на тази връзка. В момента преобладава виждането, че единствената роля на политиката на сближаване в рамките на този процес е временното преустановяване на плащанията за страни, които не изпълняват задълженията си по европейското полугодие. Но трябва да си припомним, че политиката на сближаване може да е както Тояга, така и Морков. Все пак европейските структурни инвестиционни фондове се предоставят на държавите членки, за да изпълнят своите задължения по европейското полугодие. Политиката на сближаване трябва да се разглежда в така наречения триъгълник на, финансо... на економическо управление, а именно бюджетна консолидация, структурни реформи и инвестиции. Друго важно предизвикателство, пред което ще бъдем изправени е укрепването на административния капацитет на органите на публичната администрация и на заинтересованите страни на местно и регионално равнище. Това не се свежда толкова до финансиране, колкото до създаването на подходящи условия, например чрез упростяването на правилата и установяването на ефективни партньорства на всички нива. Политиката на сближаване е средство за създаването на една съвременна, прозрачна публична администрация, за установяването на взаимно доверие, което може да насърчи от своя страна и инвестициите. Има и още един важен проблем, който трябва да бъде решен в близко бъдеще. За него говориха някои от преждеговорившите. Както знаете, в рамките на бюджета на Европейския съюз има разминаване между размера на бюджетните кредити за поети ангажименти и размера на бюджетните кредити за плащания. За съжаление, тази разлика се увеличава с всяка изминала година. Затруднени сме при разплащането на поетите задължения. Стигнали сме до положение, при което е застрашено реализирането на проекти по места, тъй като липсва ликвидност. Държавите членки трябва да се справят с това разминаване между политическите ангажименти, които поемат и бюджетните си решения. Не могат да искат и да очакват от нас да постигнем резултати, без за това да са налични необходимите средства. Призовавам ви да се възползвате от влиянието си на ниво държави членки, така че да бъдат разпределени кредити по бюджета на Европейския съюз. Този бюджет е бюджет за гражданите, а не за административните разходи на европейските институции. Едва 6% от общия размер на бюджета на Европейския съюз се изразходват за административни разходи за всички европейски институции. Над 94% от бюджета ни се връщат в държавите членки. Една малка част от тези 94% се използва за външни действия, т.е. действия отвъд границите на Европейския съюз. Когато говорим за, европей... за европейския бюджет, трябва да сме наясно, че това трябва да е един бюджет в адекватен размер, така че да можем да изпълним поетите от нас задължения. Госпожи и господа, в рамките на мандата си се обявявах и за силна градска политика. Не само в рамките на политиката на сближаване, но и в други области на политика на Европейския съюз, при които участието на гражданите е от особено значение. Мисля, че без участието, без градовете, извинете, няма да постигнем целите по Европа 2020. Няма да можем да излезем по устойчив начин от кризата. Няма да постигнем и ангажираност за реализирането на европейската програма. Мога с гордост да заявя, че постигнахме значителен напредък. В рамките на политиката на сближаване има силно градско измерение. Не бива обаче градското измерение да се разглежда в противовес с развитието на селските райони. Тези две области трябва взаимно да се допълват. Не можем да ги отделим една от друга, тъй като има припокривания. Фактът, че в рамките на политиката на сближаване е предвидено градско измерение ще намери своето отражение и в следващия програмен период. Между 50 и 60% от Фонда за регионално развитие ще бъдат предвидени за градските райони. Около 60 милиарда евро са предвидени за устойчиво градско развитие. Това е два пъти повече от предвиденият минимален долен прак от 5%. Приключихме работа по програмата за градовете и можем да отправим ясно послание, а именно, че трябва да се гарантира по-широко участие на гражданите. До края на тази година ще бъдат публикувани резултатите от общественото допитване. Призовавам ви да продължите работа по програмата за градско развитие. Проявата Open Days е един чудесен пример за това колко е важно споделеното управление. Той изисква сътрудничество между Европейската комисия и държавите членки, но също така и между местните национални и регионални органи. Този принцип на партньорство е в основата на успеха на политиката на сближаване. Знам много добре, че някои от най-добрите ни проекти, някои от най-ефективните ни мрежи водят своето начало именно от проявата Open Days. Споделеното управление и принципът на партньорство водят до реализирането на проекти по места, до мобилизирането на ресурси и постигането на ангажираност. Именно по този начин политиката на сближаване може да допринесе за постигането на общите ни европейски цели. Някои от тези цели в рамките на Европа 2020 са очевидни, но има и други цели, като например подпомагането на публичните инвестиции, както и попълването на пропуските по много важни транспортни мрежи, важни за целия Европейски съюз. Както споменах по-рано, се работи и за решаването на проблемите, свързани с енергийната ни зависимост. Реформата на политиката на сближаване я превърна в инструмент, с помощта на който можем да се справим с всички предизвикателства до 2020 година и след това. Сега, към края на мандата си, искам да благодаря на всички онези, които направиха тази реформа възможна. Бих искал да благодаря най-вече на колегите си от Европейския парламент и от Комитета на регионите. Бившият председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, госпожа Данута Хюбнер и бившият председател на Комитета на регионите. Те изиграха ключова роля в рамките на реформата. Благодаря и на господин Ангел Гуера за отличното сътрудничество, което установихме с Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Искам да благодаря на всички унези, много от които виждам днес тук в залата, с които имах удоволствието да се срещам и да си сътруднича през изминалите пет години, когато посещавах отделните региони. Вие сте унези които допринасят за конкретната реализация на мерките по места. Въпреки, че изтича мандатът ми, мога да ви уверя, че ще продължа своята ангажираност в тази област. Разчитам също така и на ангажираността на моя приемник, госпожа Корин Крецо. Призовавам ви да се концентрирате върху финализирането на документите за планиране през следващите месеци. Не залагайте на темпото за сметка на качеството. Възползвайте се от възможностите, които ви предлага новата политика на сближаване. Направете правилните инвестиции в регионите, тъй като те ще допринесат и за повишаването на качеството на живота на гражданите. В миналото залагахме по-скоро на теорията. Сега е време да заложим на конкретни инструменти. Благодаря. Thank you, Commissioner. And now I'll give the... Благодаря, господин комисарио. Сега е, господин Жозе Ангел Гария има думата. Той е генерален секретар на Организация за економическо сътрудничество и развитие. Госпожо Михайлова, председателю Лобран, заместник президент Фаркасе, господин комисарио Хан, скъпи Ханес, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги и приятели. За мен е удоволствие да се присъединя към вас по време на провеждането на Open Days за 12 за 12 път. Ние се сътрудничаме много години с е, институциите, които са тук и ще продължим и за бъдеще. Господин Любран каза, е, че, че е подписано споразумение е, с е, Комитета на регионите. Това означава, че и за напред ще се осъществява сътрудничество и то ще се задълбочава. По време на тази годишното събитие ще се обсъдят съвместните инвестиции и постигането на растеж. Изисква се по-висок растеж, повече заетост, по-високо качество на живот и по-екологосъобразно бъдеще. Необходимо е ресурсите да се използват ефективно и целесъобразно, да се мисли по-стратегическо. Това ще е изключително важно значение. И разбира се, това трябва да са нашите насоки при постигането на заложните ни цели. През 2012 година 72% беше делът на преките инвестиции от общо над 1 милиард средства. Публичните инвестиции бяха много ценен инструмент през последните години. Между 2007 година и 2012 година обемът на, на националните инвестиции се увеличи с 4% инвестиции от които с участие на ОИСР. Ние развиваме и правителствени инструменти, с които да се осъществяват инвестиции, които да имат дълго, дълготраен и устойчив ефект. Има две публикации, които ще излязат днес. Е, единият доклад е свързан с прогнозите на ОИСР за регионалното развитие. Втората публикация се казва Как е животът във вашия регион. И ние залагаме на е, регионите, като тук има публикация за Сърдиния, за Северна Нидерландия, за Ньюкасъл, е, Южна Дания, Рим. Ита... в Италия. За Мексико също има и има и партньорство с Съединените щати за устойчивите общности или общества. Виждате, че това е един чисто регионален подход, който се прилага и отразява живота в съответния регион. Наясно съм, че ем, всичко, което интересува нашето общество е различно от това колко е БВП или какви са показателите. Необходимо се взема предвид набор и от други инструменти и показатели, които определят благосъстоянието. Има таблица, която включва показателите на благосъстоянието и те са определени още от 2011 година. Сега искаме да направим стъпка напред и да се фокусираме върху регионите защото много от нещата се случват на местно ниво. Насърчавам ви да се запознаете с нашата интернет страница. Е, там са обхванати 62 региона от над 40 страни. Има 9 различни измерения, свързани с е, качеството на живот. Може да видите, например, е, какво се случва в Тексас, когато говорим за здравеопазване, или когато Саксония се сравнява с някой друг регион по отношение на безработицата. Има и други условия, които са описани там, свързани с образованието, здравето, ам, чистата околна среда. Всичко това са показатели, които играят важна роля, когато се определя благосъстоянието. Ам, понякога чистата статистика ни казва много малко за това как са нещата на практика. Паблик, а, изнете, а, обществените инвестиции трябва да водят до създаването на работни места и оттам до увеличаване на благосъстоянието. Ние измерваме това, което можем да преборим, да речем броя на болничните легла. Това е една важна цел – и това е един е, измерим показател. Ам, необходимо е е да се е, фокусираме и върху резултатите. Те също отразяват нивото на благосъстояние. Те също могат е, да са ориентир за политиците. Публичните инвестиции могат да имат голямо въздействие върху определенето на показателите за благосъстоянието. Например, по-екологосъобразна инфраструктура може да има ползи не само за околната среда, но може да доведе и до увеличаване на заетостта и до създаването на определен вид технологии. Целевите инвестиции са много важни, особено като се има предвид градското разрастване. Необходимо е да се взимат предвид не административните граници, ами трябва да се вземе предвид ам, същинското економическо развитие на съответната територия. Има над 2000 ем, градски региони. И а, има 275 града, които са определени като най-големите градове. Така че виждате, а, ние сме обхванали много обширни региони. Ам, имаме голям набор от данни, които могат да се използват ам, при провеждането на различни политики. Нашият подход дава възможност да се а, изследват какви са връзките между градските и селските региони, какви са а, връзките между селските региони и средно големите градове. Е, същото може да се каже и за големите е, градове, които имат положително въздействие върху е, растежа и градове, които са разположени на 200 км, да речем, от някой по-малко развит регион. Необходимо се вземе предвид и економическото въздействие на съответния град върху останалата част от региона. Трябва да се подчертае каква е нуждата от прилагането на ам, подход, който да отговаря на ам, потребностите на отделните градове и региони. Градовете, а, в градовете се генерира производителност, но това е свързано и с разходи. А, Цените са по-високи в градовете, защото и възнагражденията са по-високи. Разбира се, има и а, непарични фактори, които оказват въздействие, като замърсяването, например. Добре организираните градове могат да смекчат някои от тези негативни въздействия и могат да работят за подобряване качеството на въздуха и намаляване на въглеродните емисии, така че гражданите да живеят по-добре. Разбира се, не само градовете могат да се ръководят от тези развития, и а, добре, прилежащите общини и регионите се сътрудничат, а не както е сега, повечето от тях да си съперничат. Ако се избегне фрагментацията, ще се стигне до по-високо економическо развитие, до по-висока степен на удовлетвореност от страна на гражданите. Как да се инвестира? Какви са основните предизвикателства на местно ниво? това са въпроси, които се занимават всички правителства. Много от показателите са създадени преди много години, както и отделните административни териториални единици са създадени преди много години, когато условията са били други. Светът се е променил, но политическата дефиниция е все още там. Отделните единици съществуват все още има някои графства, които имат едни и същи граници от 1644 е, година. Няма нужда да чертаем карти. Трябва да видим как структурите могат да са по-ефективни и да отговарят на ежедневните реалности в градските и селски региони. В регионалните прогнози за 2014 година половината от страните от ОИСР са изпълнили или са на път да и е, изпълнят целите, свързани с провеждането на реформи. Провежда се процес за консолидиране на политическите единици в рамките на определена административна единица. Реформите са свързани с, с економи в публичните разходи. Всяка страна трябва да помисли за себе си как да бъдат проведени тези инвестиции. Ам правителството трябва да помислят как да работят по-добре на регионално ниво, да се избягва при покриването при отделни инвестиционни проекти. Нашите прогнози включват и препоръки за ефективни инвестиции на различните нива на определение. Това е един основен инструмент на ОИСР, който се занимава изключително с управлението на национално и на регионално ниво. Публичните инвестиции са необходими на всички нива на управление. Сега, ние а, споменаваме три основни предизвикателства, как правителствата могат а, или управите могат да си сътрудничат на различните политически нива, как може да се засили капацитета свързан с инвестициите и как да има а, успешни инвестиции. Комитетът на регионите прие тези принципи е, които са включени е, и в е, наскоро подписаното споразумение за сътрудничество. Ние ще се опитаме да ви помогнем в вашите усилия за подобряване живота на гражданите във вашите региони и за създаване по-добър живот за идните поколения. Гражданите а, стават все по-обезверени, все по-разочаровани. Губи, а, губи се доверието в а, институциите. А, усилия, а, които сме полагали от стотици години, а, отиват на вятър. Доверието се клати на последно маси благодарение на банкови институции и други институции. В тази връзка е добре да създават по-добри политики за създаване на по-добър живот. Благодаря ти, Йоханес, на добър път и добре дошъл отново. Thank you all. Thank you. Thank you, Mr. Благодаря. Благодаря на господин Гория. Следващото ни изказване ще е под формата на видеопослание от председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. Може ли да видим този видеоматериал? материал? Госпожи и господа, скъпи приятели, за мен е удоволствие да се обърна към вас на едно толкова важно събитие. Проявата Open Days действително е забележително събитие. Някои от мрежите за сътрудничество, които успешно работят в Европа водят своето начало от тази проява. Същото въжи и за много от проектите, които се реализират по места. Някои от идеите, които са отразени в реформираната политика на сближаване, също водят своето начало от тази ежегодна проява. През изминалите 10 години бяхме изправени пред много предизвикателства. Най-тежката финансова, економическа и социална криза от началото на процеса на европейска интеграция постави на изпитание европейския модел. Но въпреки предвещанията на мнозина, доказахме, че силите на интеграцията могат да надделеят. Помагахме си взаимно и проявихме единство. В тези трудни времена гарантирането на единството на Европейския съюз и на еврозоната е нещо, от което винаги съм се ръководил. Ръководителите на регионални органи бяха нашите най-силни съюзници по места с цел запазване на единството на Европа и създаването на възможности за по-добра подготвеност за изискванията на един бързо променящ се свят. В момента Съвместните ни усилия показват първи конкретни резултати. Мисля, че се движим в правилната посока, но има още много какво да се направи. Темпът на възстановяване е бавен, неравномерен и несигурен. Освен това, възстановяването е поставено на карта от геополитически фактори. Затова е много важно да продължим повече поетия курс, да запазим темпа на структурните реформи, за да гарантираме бъдещата си конкурентоспособност, устойчивостта на заетостта и разбира се благосъстоянието на нашите граждани. Не можем да проявяваме самодоволство. Особено като се има предвид, че толкова много хора, най-вече млади хора, от толкова много време си търсят работа и се борят за по-добри условия на живот. Някои биха искали да опишат Европа като обсебена от строгата бюджетна дисциплина. Но нека ви припомня, че основният ни приоритет е да гарантираме качествени работни места, по-висок стандарт на живот и по-добро качество на живота за европейците днес и в бъдеще. Това са и целите на стратегията Европа 2020, а именно стимулиране на растежа, интелигентен и <clears throat> приобщаващ економически растеж, основаващ се на знание и новаторство. Извлякохме си болезнени полки от кризата, а именно, че растеж, основаващ се на привличане на средства, на задлъжняване, било то публич, под формата на публичен или частен дълг, е един изкуствен и неустойчив растеж. Ето защо бюджетната консолидация и финансовата стабилност са основни предпоставки за устойчив растеж и за конкурентоспособност но в основата на всички наши мерки винаги е бил растежа. т.е. инвестициите в растеж и заетост, най-вече по линия на научно-изследователската и развойната дейност, са особено важни. От една страна се нуждаем от структурна консолидация и реформи, но от друга страна са необходими и инвестиции в бъдещето. Ето защо Европейската комисия твърдо отстояваше приемането на европейски бюджет за следващите 7 години, който да е един съвременен бюджет, основан на инвестиции. В основата на този бюджет са растежът и работните места. Това трябва да е бюджет, който адекватно да допълва националните бюджети, а не да ги замества. Тъй като политиката на сближаване е основният източник за финансиране от този бюджет ориентиран към растеж, смятаме, че колкото по-дълновидно подходим към политиката на сближаване, толкова по-добре. Мисля, че постигнахме промени. Приоритетът, приоритет се отдава на програми и проекти, водещи до новаторство, екологосъобразни економики и постигането на останалите цели по стратегията Европа 2020. Това е и новият подход, който приложихме към споразуменията за партньорства с всяка държава членка изготвихме стратегия, която предстои да бъде приложена на практика. Само така можем да подобрим качеството на финансирането. Финансирането се свежда не толкова до изразходването на средства, а до качеството на разходите. Разбира се, не можем да постигнем качествени разходи без вашето активно участие по места. Това е една огромна отговорност, тъй като политиката на сближаване наистина може да допринесе за подобряването на качеството на живота на европейските граждани. Тя може да е източник на заетост. Именно това е важно за нашите граждани. Това е доказателството за допълнителните ползи от Европейския съюз. Така можем да докажем, че Европейският съюз се основава на солидарността. За това се борихме и за бюджет основан на инвестиции. Това не е бюджет средствата, по който ще се разходват тук в Брюксел. Те ще се разходват за нашите региони, за нашите университети, за нашите студенти и научни работници, за нашите сълскостопански производители. Политиката на сближаване е политика основана на инвестиции, а именно от инвестиции се нуждаем в Европа, ако искаме да бележим растеж. Скъпи приятели, през изминалите 10 години преживяхме някои много драматични моменти. Бяхме изложени на огромен натиск. Мога обаче да кажа, че доказахме изключителната устойчивост на Европейския съюз. Устояхме на особено силен натиск. Някои предвещаваха разпада на еврозоната, дори разпадането на целия Европейски съюз. Ние обаче показахме, че силите на интеграцията могат да надделеят. И тъй като на нас се пада общата отговорност да постигнем още по-голям напредък през следващите 10 години, направихме някои промени, за да сме по-силни и по-добре подготвени да се изправим пред предизвикателствата и възможностите, които ни дава днешният така бързо променящ се свят. Сърдечно ви благодаря за подкрепата, която ни предоставяхте през изминалите много трудни години. Благодаря ви за градивното сътрудничество в най-трудните моменти знаех, че носещите отговорност на всички нива в регионите и градовете, именно защото носят голяма отговорност като ръководители, осъзнаваха колко трудни решения ни предстои да вземем. Пожелавам ви успешна седмица, пожелавам успех за вашите региони, както и за бъдещето на нашата обща Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега ще продължим с изказванията от членовете на Европейския парламент от членовете на комисията Реги и от членовете от комитета на регионите. Първо започвам с членовете на а, комитета на регионите. Е, Благодаря, госпожо председател. С много голямо уважение се отнасям а, към изказващите се. Започваме а, е, с изказвания по политически групи. Започваме с групата на а, е, НП. Господин Шнайдер. Благодаря, господин председател, госпожа председател. Извинете, извинете, председателят прекъсва. Мога ли да кажа, че е, за изказванията има регламент от две минути на изказващ се? Благодаря. Господин председател, благодаря изключително за предоставената ми възможност. Давате ми 100% повече време за изказване, отколкото очаквах. Искам да кажа следното, че времето позволява само да се постави една точица върху екрана на днешния ден, така че ще се огранича само върху общи коментари. Заглавието на а, нашата днешна проява е Растеж заедно и ако го а, преведем на други езици, това а, има двойно значение. Това означава сливане, а, срастване, сближаване, но от друга страна означава и а, да. А, растем заедно и може би това е едно от основните предизвикателства, което се поставя пред нас. Аз поделям схващането на комисар Хан, че за следващите години сме поставили много добра основа в сферата на политиката на сближаване, инвестициите, растежа, е, укрепването на конкурентоспособността, създаване на работни места. Всичко това ще бъде възможно на тази солидна база, а то ще допринесе и за увеличаване на растежа и сближаването в Европейския съюз. Това е изключително важна функция на нашата съвместна политика на сближаване. Искам да посоча също, че рамковите условия, в които днес извършваме политическата си работа, са такива, че ние още повече, отколкото в миналото, се нуждаем от тази сплотеност, от това сближаване. Искам да посоча конфликта в Украина, който нямахме през изминалите десетилетия, или пък ситуацията в Близкия изток с Исламската държава, или пък ситуацията в Северна Африка, или пък драматично нарастващите числа, с които се изразява миграцията, всичко това се отнася до Европейския съюз и изисква да бъдем заедно, да бъдем сближени, за да можем да реагираме заедно на това предизвикателство. Като председател на Комитета на регионите мога да кажа, че всички тези глобални или геополитически конфликти е, засягат повече или по-малко органите на местната и регионалната власт тези органи са включени в процеса на вземане на решения, ние трябва да можем да извисим нашия глас, за да допринесем за правилните решения. За това аз благодаря за тази проява Open Days, която е, е в хода на, или по-скоро в рамките на една добра традиция. Благодаря. Сега давам думата на член на Комисията по регионално развитие, господин Томас Дойч. Eh, Благодаря, че ми давате думата, госпожо председател. Господин комисар, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, позволете ми първо да изразя радостта си за това, че продължаваме тази добра традиция и отново сме организирали проявата Open Days съвместно с Комитета на регионите. Ние трябва да отчетем и да анализираме успехите от миналото и да се концентрираме върху необходимостта да очертаем задачите за следващите години. В Европейския парламент Миналата седмица изслушахме кандидатите за комисари. Изслушванията вече се състояха и в този контекст Комисията по регионално развитие на парламента изслуша госпожа Крецел, която е кандидат за комисар който във бъдеще ще отговаря за кохезионната политика. В рамките на това изслушване беше подчертано, че съществува един неотложен проблем. За какво става дума? В края на годината, имам предвид в края на 2013 година, държавите членки на Европейския съюз и проектите, които бяха изпълнени в тези държави членки и в отделните региони, по които средствата трябваше да бъдат предоставени, е, Става дума за сума 23,4 милиарда. Тази сума не е изплатена. В края на миналата година бяха изпълнени тези проекти, обаче средствата, които са представени на комисията, не са изплатени изцяло. т.е. 23,4 милиарда евро остават да бъдат изплатени по тези проекти. И за разлика от действащите правила, съгласно които комисията трябва да изплати и да, да контролира тези средства в рамките на 60 дни и след това да извърши разплащането, това правило просто не е спазено, което доведе до там, че цялата регионална политика сега просто е, губи доверие. Госпожа Георгиева, друг кандидат за комисар, която в следващата комисия ще отговаря за финансите, ни съобщи по време на изслушването, че ако този процес продължи да се развива по същия начин, тези неизплатени суми в края на настоящата година ще достигнат дори 30-35 милиарда евро. Надявам се много, че проявата Open Days ще помогне на всички нас, за да можем през следващите години да възстановим този дълг и да възстановим доверието на регионалната политика, а именно, че проектите и програмите трябва да бъдат финансирани в достатъчна степен и това финансиране тези финансови средства трябва да се предоставят своевременно от Европейската комисия. След това ще трябва да постигнем своевременно финансиране на програмите за регионално развитие. Надявам се, че този проблем ще бъде решен. Давам думата на Карен Сандърс е, от групата на социалистите към Комитета на регионите. Госпожо председател, господин комисар, господин генерален секретар, в е, последните час и половина едва ли беше употребявана една дума повече от е, понятието инвестиции и в действителност, когато търсим изход от кризата, на нас са ни необходими интелигентни инвестиции. Тук, естествено, в Европа органите на местната и регионалната власт са изправени пред особено предизвикателство, поради което Една от приоритетните цели на моята политическа група е да дадем всичко по силите си за увеличаване на инвестиционния капацитет на органите на местната и регионалната власт. И за тази цел госпожа Марини, първият заместник-председател, преди няколко седмици представи едно е проект за становище и за резолюция. В това становище се четат препоръките на ОИСР за установяване на принципи за публично инвестиране. И аз мисля, че тук съществува интересна, добра възможност за сътрудничество с ОИСР. Цялата тази проблематика с инвестициите обаче е свързана до голяма степен с това какви рамкови условия трябва да се създадат в Европа, между другото и какви счетоводни норми и как тези счетоводни норми трябва да се транспонират в националното законодателство. Много органи на местната и регионалната власт, именно заради е, счетоводните стандарти, трудно достигат до съфинансиране на европейски проекти. Тук трябва да положим положим много големи усилия. Господин Хан посочи, че сме сътрудничили много добре през изминалите години и е предизвикателство е, това сътрудничество да се разшири върху други области. Според мен тук е, е, възникват нови възможности. Например, политиката на съседство, ноу-хауто на Комитета на регионите да се използва там, където, например, в е, Украина се извършват процеси на децентрализация. Също така и в рамките на трансграничното сътрудничество виждам подобни възможности, като окажем подкрепа на правителството на Украина и Молдавия да създадат необходимите условия на границите с европейските партньори да бъдат изградени такива структури. I'm sorry. <laughs> I'll give the floor to Mrs. Creel. Госпожа Крел, благодаря, госпожо председател. Мога директно да продължа изказването на изказалия се преди мен колегата Ламбъртс. Искам да благодаря най-сърдечно за чудесното сътрудничество с комисар Хан през изминалите пет години с Комитета за регионите също. И аз мисля, че в действителност ние е успяхме да а, изпълним една добра кохезионна политика, поне на хартия. Сега обаче трябва да я претворим на практика в регионите и се надявам, че следващата седмица т.е. седмицата, която ни предстои, ще е, спомогне за това да обменим мисли е, по това какво е изпълнено на практика от идеите на парламента и Комитета на регионите по-специално как да се реализират оперативните програми и какво е постигнато на практика в тази сфера. Действително, аз е, искам да се присъединя към казаното от вас. Политиката на съседство е добър знак. Добър знак е, че е, е, за нея отговаряше комисаря по регионална политика и това, че той ще продължи да го прави в бъдеще. Аз мисля, че политиката на съседство пострада до голяма степен от това, че беше доминирана от външната външната политика. Аз мисля, че регионалното сътрудничество трябва да бъде много важен пример в рамките на тази политика. Затова пожелавам много успех и също така ви пожелавам и си пожелавам на себе си да сътрудничим и в бъдеще в рамките на тази политика. Искам да използвам възможността и да попитам как ще се уредят нещата с плащанията. Може би прекалявам, е, като и аз задавам този въпрос, но е, как е, ще могат да бъдат осигурени плащания за изпълнение на проектите в общините и регионите? действителност има поети кредити за плащания е, и не са разплатени суми в действителност в размер на 23 милиона, е, милиарда евро. Е, значи ние говорим за инвестиционни програми, а не можем да изплатим е, средствата по програми, по които отдавна е трябвало да ги изплатим. Какво трябва да кажем на регионите? Ако не можем да направим това, доверието спада още повече. И аз мисля, че в рамките на проявата Open Day ще трябва да се подаде ясен сигнал, че Европейският съюз ще заплати дълговете към регионите. Господин Варкяк. On behalf of the uh, group, I'd like to thank you, Михайлова for hosting this meeting. От името на групата на либералите, госпожо Михайлова, ви благодаря за организирането на днешната проява. Благодаря и на комисар Хан. Господин Валкарсел, бяхте избран за заместник-председател на Европейския парламент. Сигурен съм, че това ще допринесе и за работа на ниво Европейски парламент в името на местните и регионални власти. В своето изказване генералният секретар на ОИСР, господин Гория, препотвърди много от идеите, които изложих в своя доклад за новата интегрирана програма за градовете. Това е една много популярна тема, която се обсъжда от учени, политици и ръководни фигури. Как можем да дадем определение на градски район или град? По-важно е, според мен, онова, което каза господин Гориям, за местните и регионални органи. Как можем да определим градски район? Това е едно място, до което в днешни времена можем да достигнем в рамките на един ден с велосипед. Мисля, че се нуждаем от европейски инструменти. Всички преждеговоривши поставих акцента върху целенасоченото финансиране на економиката на местно и регионално равнище. Отделните държави членки не могат да знаят кои биха били ефективните инструменти. Докладът на ОИСР може да допринесе за разработването на по-добри подходи, за създаването на по-ясна представа за потребностите на всеки град и регион и съответно и за по-целенасоченото изразходване на публичните инвестиции. Надявам се, че всички вие ще допринесете за постигането на тези цели в името на една по-добра Европа. Благодаря. Давам думата на госпожа Томашич от групата на ЕКАРЕ. Hvala lijepa. Kohezijska благодаря. Кохезионната политика всъщност е основният инвестиционен инструмент на Европейския съюз. Представлява повече от една трета от бюджетните средства за периода 2014-2020 година и имаме а, над 300 милиарда евро определени за инвестиции. И сега е важно да адаптираме държавните програми към тях, за да могат да бъдат изпълнени целите на стратегия Европа 2020. Всеки регион може да отбележи успехи като първо определи своите предимства чрез интелигентна специализация. По този начин можем да извършваме инвестиции по продуктивен начин в сектори, които наистина са много обещаващи. Това означава, че ние ще трябва да набележим измерими цели по този начин ще можем да представим резултатите в количествено изражение. Разбира се, ще трябва да отговорим на въпроса дали инвестициите наистина са насърчили растежеетостта в Европа. Всяко евро трябва да носи голяма полза във връзка с растежа и е, конкурентоспособността. И очакваме от регионите да участват активно в е, тези програми, за да може наистина нашата економика да бъде тласната напред. Благодаря. Господин Силберг. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на Комитета на регионите, първо от името на ЕКАРА искам да приветствам господин Хан и генералния секретар, секретар на ОИСР господин Гария за това, че присъства тук по време на откриването на събитието Open Days. Искам да поздравя господин Хан с избирането му на комисар и за това, че той ще продължава да работи е, по въпросите на регионалното економическо развитие. Е, в доклада на ОИСР има препоръки, свързани с е, по-нататъчното економическо развитие. Засегнати са аспекти от различни области, които могат да принесат за премахване на изолацията. ОИСР е извършила редица изследвания, свързани с градските и селските райони. Прави се на анализ какво ще е въздействието на инвестициите в селските райони и обграждащите ги градски райони. Какво ще е въздействието в селските общности следствие на тези инвестиции, дали това ще има въздействие върху а, заетостта и други аспекти от а, ежедневието. Господин Яковчич от името на АЛДЕ а, от комитета на регион... Извинете, от Комисията по регионално развитие zastupnik alde grupe u europskom parlamentu искам да ви поздравя най-сърдечно от името на групата АЛДЕ в Европейския парламент. Пожелавам приятна работа на колегите, които работят в Комисията по регионално развитие. Open Day се проява, която започна преди 12 години и аз бях сред нейните основатели. Когато я проведохме за първи път, аз винаги имах възможност да участвам в Open Day. Много добре колко важни са регионите в живота на Европейския съюз и в кохезионната политика. Осъзнавам също и какво е значението на регионите и на тази политика за демокрацията. Колегите от НП и е, социалистите изразиха една загриженост, към която се присъединявам и аз. Те говориха за финансирането на проекти, респективно за това, че някои проекти получават финансиране, а други не. В момента съществува голяма загриженост в тази връзка и използвам възможността от името на групата АЛДЕ да апелирам към комисията да реши съществуващите проблеми, защото съм сигурен, че много партньори са загрижени и то навсякъде в Европа. Искам да се спра сега на една съвсем друга тема. Много съм мислил по това какви проблеми имаме при освояването на средства, при изпълнението на проекти и разбира се си задавам въпроса защо някои региони са по-малко успешни при изпълнението на проектите и защо те не успяват целенасочено да е, използват европейските средства на място. Естествено е важно да имаме съгласуване между европейското и е, местното равнище. В тази връзка са много важни работните групи и също така е, укрепването на възможности на регионите за освояване на средства. Е, трябва всички да работим в една посока и аз е, съм убеден, че трябва да убедим гражданите, че средствата се използват по предназначение, иначе те просто няма да ни простят. Важно е средствата да отидат там, където има нужда от тях. И в тази връзка е важно новият комисар, на нея ще направя това предложение, да направи нещо като механизъм за управление на кризи, така че у нези държави и региони, които до сега не са използвали добре средствата, да получат нашата помощ. Um, Благодаря, господин Екър. От името на Екър приветствам провеждането на този дебат. Господин Гария, говори за важни области, по които трябва да се работи съвместно. Искам да очертая три въпроса, които според ЕКР трябва да бъдат обсъдени по-обстойно. Първо, достъп до нашите труднодостъпни региони, които се намират в планините и в други труднодостъпни места. Проектите трябва да са част от плановете за развитие на регионите като цяло предоставянето на транспортни услуги не се очертава като европейско предизвикателство. В нашият проект от доклад приветстваме новата Европейска комисия да публикува зелена книга по въпроса, така че темата да бъде обсъдена от заинтересованите страни, от европейските институции, така че да се изготви съответната адекватна реакция. Относно бедствията, трябва да се изготви съответния подход, по който да се реагира в такива случаи. На следващо място трябва да се намали администрацията и административния товар. Така ние ще увеличим нашата конкурентоспособност, ще се увеличи и ам, разходването на европейските средства по различните програми. Благодаря ви. Мистер Бронис Ропе е следващият оратор. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Е, aš esu naujas Europos parlamento narys, prieš tai 22 metus. Благодаря, госпожо председател. Аз съм новоизбран член на Европейския парламент. Преди да се присъединя към него, в продължение на 20 години бях кмет. Наистина знам какво могат да направят местните и регионални органи в името на гражданите. Затова за мен днес е и удоволствие да се обърна към вас от името на групата на Обединената левица. Гражданите са в основата на Европейския съюз. Насловът, под който протича днес на днешната проява, а именно интелигентни инвестиции за хората, е особено подходящ. Трябва да инвестираме в хората, за да повишим конкурентоспособността си. Местните и регионални органи в Европейския съюз много добре осъзнават, че конкурентоспособността и качеството на живота в Европейския съюз тяхното повишаване не може да бъде постигнато без успешното прилагане на политиката на сближаване. Местните и регионални органи играят особено важна роля, тъй като са най-близо до гражданите. За това е и много важно Комитетът на регионите да продължи да допринася за усъвършенстването на политиката на сближаването. Нашата група ще направи всичко възможно, така че Европейската комисия да постигне осезаеми резултати в рамките на политиката на сближаване, резултати в името на гражданите. Благодаря, госпожа Амато. Благодаря. Искам да кажа нещо за малките и средни предприятия. Необходимо е повече развитие в тази сфера и трябва да си зададем въпроса какво е важно да се направи в регионите и в градовете, за да могат тези предприятия да се развиват устойчиво, също и в екологично отношение. Това са неща, които са важни за гражданите. Е, винаги са имали успех регионите и градовете в Европа, които развиват повече индустрии. Необходима е повече гъвкавост по отношение на пакта за растеж и стабилност, а това изисква по-добро сътрудничество между Европейската комисия, Европейския парламент и Комитета на регионите. За това нашата политическа група застава безрезервно. Now... Благодаря ви. Сега давам думата на господин Валкасер за заключителни слова от името на Европейския парламент. Благодаря. Това не е непременно са заключения. Искам да говоря кратко, защото имаме още едно съвместно заседание между Комисията за регионално развитие и е, КОТЕР. Така че съвсем накратко. Първо искам да изкажа моите благодарности. Благодаря, че присъствахте на това е, заседание, с които се откриват Open Days 2014 година. Пожелавам на всички ви много успех. Надявам се, че ще използвате добре възможност възможностите за дискусии и темите, които се поставят тук на дневен ред, наистина са много важни. Важно е обаче, че ще можете да установите контакти с представители на други региони и градове, за да можете да обмените утвърдени практики и мнения така че следващите 7 години регионалната и кохезионната политика да се превърне в истински успех за Европа. Това би бил един чудесен резултат, най-вече по отношение на гражданите. Благодаря, госпожо председател. Спирам до тук. You, Благодаря ви, господин заместник председателю. Сега за същинските заключения ще дам думата на заместник-председателя, първият заместник-председател на Комисията по регионално развитие, госпожа Рамини. Президенте, грация а тути вой. Благодаря. Благодаря на всички за направените изказвания, които изслушахме днес както от представители на Европейския парламент, така и от е, господин комисаря, от председателя на комисията Реги и колеги от парламента и комитета на регионите от години. Проявата Open Day е важна проява за местните и регионални органи на властта. И ние се опитваме да установим контакти с Европейската комисия, да обменяме добри практики. Тази година обаче мотото ще бъде малко по-различно. Става дума за интелигентните инвестиции и как по този начин да се допринесе за увеличаване на економическия растеж и заетостта в държавите членки. И от друга страна, инвестициите да бъдат интелигентни, което означава подобряване на качеството на живот на гражданите. Това е червената нишка, която преминава през нашата дискусия. Защо? Защото сме изправени пред нов програмен период 2014-2020 година. Искам още веднъж да посоча, че е, що се отнася до органите на местната и регионалната власт, кохезионната политика днес е много важен инструмент. за много региони тя е и единственият инструмент за да бъдат е, премахнати неравенствата между отделните региони и да бъдат очертани потенциалите на развитие в отделните региони. Това е един от най-важните инструменти за подобряване на качеството на живот на гражданите. И е, в заключение искам да изтъкна три неща. Първо, това, което беше казано от генералния секретар на ОИСР, а именно, че е необходимо тук да имаме инструмент, е, да имаме индикатори наред с БВП, за да видим е, какво допринасяме за растежа и благосостоянието на нашите граждани. През 86-та е, година Кенеди 68 година, извинете, Кенеди каза, че всичко може да бъде измервано. Добре, аз мисля, че ще трябва да имаме предвид, че е постигнат напредък и Комитетът на регионите е дал съществен принос за измерване на напредъка, но не с БВП, а с нови индикатори. С такива трябва да измерваме кохезионната политика. Последните резолюции във връзка с законодателния пакет в сферата на кохезионната политика след 2013 е пример за това. Това означава, че имаме по-разширен подход, че включваме и други индикатори, с които се измерва напредъка. Необходимо е обаче също да си зададем въпроса какво се е случило в периода 2008-2013 година. Много инвестиции бяха направени и след това дойде кризата. Кризата всъщност намали дейността на публичните институции и шестият доклад показва това. Ако не вземем предвид приноса на структурните фондове днес, аз мисля, че този спад ще бъде още по-драматичен. С други думи, европейската политика на сближаване през годините на кризата, въпреки трудностите, беше много важен източник на публични инвестиции който беше на разположение на регионите и общините. Това, което изслушахме в първата част на днешното заседание, а и изказванията, които очакваме от комисията Реги и Котър, всички тези изказвания показват, че ние трябва да си зададем въпроса как по-оперативно да организираме следващия програмен период. трябва много точно да се види къде се инвестират средствата. Това трябва да бъдат конкретни проекти. Трябва да се погрижим структурните фондове да действат бързо на всички равнища. Съфинансиране на всички равнища, национално равнище, регионално, местно равнище, градове, общини. Е, това съфинансиране наистина трябва да се разглежда и извън пакта за растеж и стабилност, за да можем да а, насърчим а, и структурни а, мерки, които до сега вървяха бавно. И а, накрая бих си пожелала този обмен на мнения днес и през следващите дни да доведе до там освояването на средствата да се извършва много по-добре и да се превърне в стимул за органите на местната и регионалната власт да е, извършват повече инвестиции за благото на гражданите. Благодаря. Thank you. This was... Благодаря. Това беше последната реч от Um първоначалната ни сесия. Сега продължаваме с общото заседание между Комисията по регионално развитие в Европейския парламент и а, Комисията КОТЕР, Комисията за териториална кохезия в Комитета на регионите. Моля ораторите да заемат своите места. Дами и господа, ако обичате да заемем, заемете местата си, за да почнем а, с съвместното заседание на нашите комисии. May we begin? Може ли да започнем? I'll ask all the members of the committees to... Искам да помоля членовете на двете комисии да заемат местата си, за да започнем с съвместното заседание. Благодаря ви. Dear Mr. Возняк, Уважаеми господин Возняк, уважаеми членове на комисията Котър, към Комитета на регионите, уважаеми колеги от Европейския парламент, дами и господа. Аз е, имам честа да ви приветствам днес в Европейския парламент. За първи път провеждаме нашето съвместно заседание в тази зала. Надявам се, че това заседание днес ще ни даде възможност да обменим нашите гледни точки и да започнем позотворни дискусии, свързани с общите ни области, по които да действаме. По време на преговорите за новата кохезионна политика за периода 2014-2012 година, нашата комисия се ползва от съветите и опита на колегите от комисията Котер. Ние с нетърпение очакваме вашият принос по време на фаза на изпълнението. Наясно съм с очакванията, които са включени в резолюцията на Комисията на регионите юни 2014 година. Залегнали са цели за повече а, растеж, заетост, повече възможности. Европейския съюз е ам, наясно с тези цели и разполага съответните инструменти, за да се справи с предстоящите предизвикателства. Нашата програма в Комисията по регионално развитие е ясна. През следващата година ще се фокусираме върху шестия доклад по економическо, социално и териториално сближаване. Ще се концентрираме върху градското измерение на европейските политики, върху развитието на насоки за измерване на ефективността на европейските структурни инвестиционни фондове. Дами и господа, ам, Мотото на нашата дискусия през следващите дни и е, през следващите дни е как да се използва новата кохезионна политика, за да се генерира а, растеж и а, сближаване в градовете и регионите. Трудните времена на кризата засегнаха много от регионите. Европейските фондове е, трябва да доведат е, до осезами резултати възможно най-бързо и по възможно най-ефективен начин. Знаем, че европейският бюджет е предвидил е, средства и за кохезионната политика. Трябва да се извърши преглед на това по какъв начин са разходени средствата до сега в тази насока. Необходимо е да се постигнат а, максимални резултати а, със средствата от фондовете за постигане на висока заетост и за постигане на висок растеж. Разполагаме с нови инструменти, включително и с а, интегрирани, инструмента за интегрирани териториални инвестиции и водното общите местно развитие. Чрез тези инструменти се надяваме да постигнем желаните резултати. Териториалното развитие е ключов елемент от регионалната политика, но елемент, който трябва да бъде изпълнен на практика. Между двете комисии Сътрудничеството може да спомогне за а, отбелязане на напредък в този процес. Благодаря ви за вашето внимание и ам, ви желая а, едно ам, плодотворен принос по време на нашата дискусия. Уважаема госпожо Михайлова, уважаеми членове на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент, уважаеми колеги от Комитета на регионите, госпожи и господа, радвам се, че сме се събрали днес тук на съвместното заседание на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент и Комисията по териториално сближаване на Комитета на регионите – за първи път тази проява се провежда тук в пленарната зала на Европейския парламент, непосредствено след сесията по откриване на проявата Open Days. Специално благодаря на госпожа Михайлова и на екипа на секретарията на Европейския парламент, които организираха днешната проява. Госпожи и господа, позволете ми сега да продължа на полски. Госпожи и господа, Съвместните заседания на комисиите Реджи и Котер винаги са били добра възможност за ползотворна размяна на мнения между нашите членове. Приветствам с добре дошли новоизбраните членове на комисията Реджи. Радвам се, че в залата виждам и много познати лица на колеги, с които работихме заедно по законодателния пакет за политиката по сближаване. В момента сме в разгара на преговорите по споразуменията за партньорство с редица държави, както и по оперативните програми. Възлагаме големи надежди и на следващата многогодишна финансова рамка – тези наши надежди са свързани с възможно най-доброто използване на финансовите ресурси, предвидени за нашата област на политика. За съжаление, Европейската комисия въведе изключително строги правила за управлението на тези средства. Трябва да изтъкнем, че бяха въведени много интересни инструменти, които ще дадат възможност за по-ефективното прилагане на една по-добра политика за градската среда. Бе публикуван доклад по тази тема, в който много точно са описани предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени жителите на градовете през, през идните години. Очертани са и мерките, които следва да бъдат предприяти за справянето с тези предизвикателства. Интегрираните териториални инвестиции са инструмент за доближаването един до друг на отделните субекти. Интегрираните териториални инвестиции следва да насърчават освояването на средства от бюджета на Европейския съюз – Същевременно те са и много интересен допълващ инструмент, що се отнася до освояването на средствата за териториално развитие. В рамките на много програми на местно равнище се използват нови инструменти за насърчаването на стопанската дейност по места. С други думи, местното развитие се води от местните общности. Във връзка с това е много важен и инструментът на ръководеното от общностите развитие на местно равнище. А що се отнася до преговорите с Европейския съюз, мненията са разделени. Понякога някои от нас остават с впечатлението, че не се вземат под внимание интересите на отделни региони и общини. В рамките на тези преговори се засягат изключително важни теми, които според мен трябва да бъдат обсъдени. Същевременно, по никакъв начин не би трябвало да се злоупотребява с разпределените средства. Според мен, трансферът на технологии, както и на резултати от научни анализи, е много важен инструмент, който може да бъде използван в економиката. Но как можем разумно да управляваме този процес? Загрижен съм и във връзка с спонтанните намеси от страна на европейските институции. Когато са били заделени определени суми за политиката на сближаване, те не би следвало да бъдат преразпределени, би следвало да се освояват за целите на сближаването в Европейския съюз. Възможно е да възникне необходимост от корекции и изменения – но ако се вземе предвид гледната точка на местните и регионални органи, то трябва да направим всичко възможно, за да избегнем подобни корекции и изменения. Днешната проява е една чудесна възможност за размяна на мнения. До сега обсъждахме реформирането на нашите политики и стратегии, Провеждахме много оживени разисквания по тази тема в миналото. Сега обаче е назрял моментът да обсъдим практическото прилагане на нововъведените инструменти, как следва да функционират те в отделните държави членки, какви са необходимите условия за успеха на политиката на сближаване, как следва да функционират местните и регионални органи, за да се допринесе за гладкото протичане на процеса, в каква степен процесът е бил упростен или усложнен. Поставянето на предварителни условия, например, ще окаже въздействие върху нашата работа. То ще се отрази върху темпа на реализиране на проекти трябва да поставим и някои въпроси във връзка с прилагането. Опитът ни от миналото показва, че има разлики между държавите членки. Трябва да направим всичко възможно за упростяването на процедурите. Мисля, че ако говорим много конкретно през оставащото ни време, ще можем да постигнем и целта на днешната проява, въпреки че изоставаме от графика си с 45 минути. Благодаря ви. Нека сега пристъпим към разисквания. Благодаря ви. Трябва да сме много добре организирани, защото има и точно определено време за изказванията. Сега давам думата на господин Дефа, генерален директор, който отговаря за регионалната и градска политика в Европейската комисия. Моля, господин Дефа, имате думата. Thank you very much. Благодаря ви, госпожо председател уважаеми членове на Комисията по регионално развитие, господин Вошняк, уважаеми членове на Комисията Котер, дами и господа, които, всички, които участвате в събитието Open Days. Благодаря ви много, че е, участвате в това събитие организирано съвместно от комисията Режа и комисията Котер. Господин Хан през последните пет години отговаряше за регионалното развитие и той каза как вървят нещата в момента, свързани с преговорите по споразуменията за сътрудничество. Той каза нещо, което искам да засегна и аз в моята реча. то е свързано с изпълнението. Изпълнението е изключително важно за тази програма през новия програмен период. Ще говоря за три основни неща. На първо място нещо, което вече беше споменато и от двамата председатели как ем, да се следва този интегриран подход в градските е, райони. Освен това, предварителните условности също трябва да бъдат е, взети предвид, които са свързани е, с постигането на резултати и освен това трябва да се гарантира максималното въздействие от направените инвестиции. Изграждането на капацитет също е, е много важно условие при изпълнението. Изпълнението на местните стратегии. Има и друг инструмент – който е свързан с воден от общностите местно развитие. Този инструмент има за цел да се ам, преодолеят трудностите от екологична гледна точка и от економическа гледна точка. Тук има представители на всички сектори на местно ниво. Ние сме събирали опит десетки години наред следствие на изпълнението на програмата ЛИДЕР. Вследствие на нашата първоначална оценка, възоснова на програмните документи, можем да кажем, че около 16 държави членки предвижат да използват воден от общите местно развитие. Размерът на средствата е 2 милиарда, 1,25 милиарда за единия фонд и останалата част за другия фонд за структурните инвестиционни фондове. Средства са отредени и за най-малко развитите региони. Другият важен инструмент е свързан с интегрираното териториално инвестиране. Така че виждате, че трябва да бъдат обединени няколко приоритети, няколко а, програми под една шапка. Това е свързано с определена териториално географска област най-вече. И това е един начин за прилагането на интегрирания подход. Съгласно първоначалната ни оценка, ние установихме, че има общо 21 държави членки, които обхващат повече от 90% от населението на Европейския съюз. Те възнамеряват да използват интегрирания териториален подход – Средствата ще бъдат отпуснати от Фонда за регионално развитие. Има и други инструменти, разбира се. На следващо място предварителните условности и а, увеличаването на постигнатите резултати. Има нови механизми в програмите. Ние, по-скоро законодателят, след предложение на комисията. Гласува тези предварителни условности, за да се гарантират условията за осъществяването на инвестициите. Тези инвестиции са свързани не на последно място с транспонирането на европейско законодателство – на следващо място определенето на политически стратегии за координираното изпълнение, да речем, когато говорим за транспортния сектор и когато говорим за интегрирания и административен капацитет. Подготовката на тези предварителни а, е, условия протече а, е, много сериозно. от не дори месеци и години за изготвянето на тези условия. Много държави и членки ще трябва да предложат план за действие, да определят срокове, защото в момента не всички изпълняват изцяло предварителните условности, но чрез плановете за действие това ще стане възможно през 2016 година. Кои са най- големите трудности. Първо, цялостното хармонизиране на директивите на Европейския съюз. На следващо място необходимостта от съществуването на стратегии. Комисарият каза, че първо трябва да има стратегии и след това проекти, а не обратно. Необходимо е стратегията да бъде изготвена преди това като говорим тук за области като здравеопазване, образование и транспорт. На следващо място трябва да се гарантира, че тези програми се вписват в общите политики и в по-широките процеси. Ето защо програмите трябва да вземат предвид препоръките специфични за всяка държава членка. Това е един плавен процес, който протича в момента. На трето и следващо място, нещо, което е свързано с специфичните препоръки за всяка държава членка и за предварителните условности, а е именно, че и а, двата аспекта са свързани с, с административния капацитет. За някои страни има специфични препоръки. По този начин се. А, гарантира подобряването на техния административен капацитет и от друга страна има общи предварителни условности в областта на обществените поръчки и държавната помощ. И след това, както знае, има е, е, тематични цели, които също съществуват. Ние Както и колегите от ГД Етос, работим по тези въпроси. Виждате какви са инструментите на разположение, за да се ам, обърне внимание на изграждането на административния капацитет. Емпиричните резултати са много ясни. Има силна зависимост между, управ... между управлението, административния капацитет и освояването на средствата. Ниско освояване на средствата е свързано с липса на административен капацитет или ам, с липса на цялостно управление. Допълнение с, ам, Сметната палата припомня всяка година, че в областта на обществените поръчки, на държавната помощ, да, критериите са там, но органите понякога не действат както трябва и така се, се стига до проблемите в политиката за сближаване. Административният капацитет може да бъде разбит на три елемента структура, човешки ресурси и отделните системи и инструменти. Всички тези три елемента могат да бъдат засегнати чрез техническата помощ. Важно е регионите и държавите членки използват техническата помощ е, за да подобрят е, своят административен капацитет. В миналото това не е правено по стратегически удачен начин, а това е важно. Ето за това трябва да се вгледаме много отблизо в този въпрос през новия е, програмен период. Тази техническа помощ трябва да се използва по стратегически начин, така че да се изгради административния капацитет. Освен това, в много страни се провеждат програмите от 2011 година. Има част от администрацията, която е много важна за освояването на средствата по а, изпълнението на обществени поръчки и така нататък. Много държави и членки планира да използват средства по програмите за 2011 година, но много държави е, членки определиха стратегиите като не толкова ясни, колкото трябва да бъдат. И това е, е представлява определено предизвикателство за държавите членки. При изграждането на административния капацитет е изключително важно значение и използването на техническата помощ, но нещата не свършват до там. Ние в комисията също се опитваме да дадем нашия принос и да съдействаме за изграждането на административен капацитет чрез нашите действия. В ГД регионално развитие преди две години сме създали целево звено, което да оказва съдействие при изграждането на административния капацитет. Ще ви дам пример, за да придобиете представа с какво се занимаваме. На първо място ние предоставяме насоки за почти всяка една дейност която се извършва от съответните органи. Ние предоставяме насоки за отделните бенефициери. Един добър пример е свързан с насоките за ам, обществените поръчки. Целта е да, е, как да се избегнат най-елементарните незначителни грешки при ам, обществените поръчки. Освен това, започнахме действие, свързано с провеждането на обучение. Започна през юни, ще завърши през следващия март. Има различни етапи на обучение. Едното обучение е свързано с резултатите от изпълнението и от друга страна подобряване на контрола и управлението. Повече от 340 души ще вземат участие в обученията. Ем, организираме конференции и семинари, свързани с правене с корупцията и измамите. Работим съвместно и с други генерални дирекции, включително и с ОЛАВ, както и с Transparency International. До сега сме организирали 6 събития с повече от 500 участници. Предстоят и нови мероприятия, които ще организираме. Джаспе също осъществява съдействие. Ам, чрез Джаспеса се осъществява съдействие на е, регионалните и местни власти. През 2013 година беше оказано съдействие на едно портфолио, което включваше повече от 600 проекта а, е, с средства в размер на, на, 600, на 60 милиарда евро. Организираме създаването на система за обмяна на експертен опит – Важно е да се организира тази обмяна на експертен опит между сертифициращите органи, управляващите органи. Така по-слабите администрации също ще могат да се облагодетелстват от натрупания опит вече в други региони. Ще се организират мизи, мисии, посещения на място и така нататък. Това е, което подготвяме в момента. Гледам, че председателя си гледа в часовника. Така че ще кажа накратно, че ние ще се концентрираме върху много важни области, свързани с административния капацитет. И така приключвам с моето изказване. Благодаря ви. Thank you. Благодаря ви. Приемете това като знак за добро сътрудничество между комисията и Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Няма нужда да се виждаме редовно, за да знаем какво се случва. Имаме 40 минути за разисквания. Моля всеки един от членовете и на двете комисии да се вмества в определеното за изказване време. Знаете ли кои са вашите членове, записали се за изказване? Добре. Моля да не надвишавате отреденото за изказване време, което е две минути. Господин Елдерич. Първият ни оратор е господин Михаил Шнайдер, председател на групата на НП в Комитета на регионите. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин председател. Аз свързвам изказването си с това, което вече беше казано днес. С новата политика за сближаване през следващите години имаме добри позиции. Пред нас е един амбициозен проект и също така амбициозни средства на разположение. Не на последно място това е резултат от едно добро и приятелско сътрудничество между Реги и Котер. Аз самият е, през последния период бях председател на Котер и е, ценях много това сътрудничество Искам да напомня обаче сега нещо във връзка с бъдещето. Още през 2008 година в Комитета на регионите беше формирана адхок работна група, чиято задача беше да извърши мониторинг на тогавашните нови правила, т.е. как тези правила ще действат в тиката, като се хвърли поглед и към бъдещето в смисъл какви е, изводи можем да направим за кохезионната политика от 2014 година на базата на опита. Разбира се, ние се опирахме много на регионалния опит при освояване на структурните фондове. Аз е, искам да предложа на Комитета на регионите в бъдеще да продължим да действаме по този начин, отново да сформираме група, може би през следващата година, която да има за задача да извърши мониторинг на новите правила и да види как изглежда на практика всичко това, което не звучи много добре. Също така и какъв опит имаме с изпълнението. И след това с поглед в бъдещето да каже да, къде трябва да се внесат подобрения и кои теми трябва да бъдат извадени на преден план е, Имам предвид теми като комплексност на административното време. Тук вече има някои неща, които се очертават. И второ, като тема по същество, как е, в бъдеще демографските промени ще окажат въздействие върху кохезионната политика и тя може ли да отговори на предизвикателствата на демографските промени в бъдеще. Това е което искам да заявя днес и се надявам, че ще продължим да работим така интензивно, както в миналото. Благодаря much. I'll give the... Благодаря ви. Давам думата на господин Ендерич. Благодаря ви. Нека приветствам всички за положителната атмосфера, която бе създадена днес след обед. Мисля, че всички ние имаме добри намерения, но, както знаем, пътят към Ада е послан с добри намерения – Направи ми впечатление, че днес постоянно говорихме за местните общности, за това, че трябва да се отчете тяхната гледна точка и на ниво региони. Това е едно добро намерение, на което се основава нашата политика. Последният оратор говори и за увеличаването на административния капацитет, за подсилването на администрацията, но не мисля, че това се извършва по демократичен път на местно и регионално равнище още нещо, което според мен е изключително относимо. Говорихме за по-големите региони и по-големите градски райони. В мой избирателен район се водят много оживени дискусии за Бирмингъм, за възможностите за увеличаването на териториалния обхват на този градски район. Този регион е люлката на индустриалната революция неговите жители са против разширяването на географския обхват на Бирмингъм, тъй като те имат много ясна териториална идентичност. Така че едно е да говорим за добра администрация от разстояние, а друго е да видим как стоят нещата по места. Разбирам, че не мога да предотвратя някои действия, които ще предприемете, но нека ви обърна внимание, че има проблеми. Някои неща могат да ви се струват положителни, може да ви се струва, че нещо е добра идея, когато го обсъждате тук на разстояние, но нека ви кажа, че много от тези ваши идеи не се харесват на гражданите по места. Господин Алберт Бор, първи координатор на комисията Котер. Ще се спра върху казаното на, от Михаил Шнайдер. Той говори за създаването на постоянен орган, в който да членуват представители на комисията Реджи и комисията Котер. Мисля, че създаването на един такъв постоянен орган ще създаде сред нас по-добра представа за начина по който се осъществяват програмите. Ще даде възможности на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент да направи така, че инструментите в рамките на политиката за сближаване да бъдат такива, каквито ни се иска да бъдат. И слушах внимателно представителя на Европейската комисия би било много добре у нези държави членки, които не са въвели инструмента на интегрираните териториални инвестиции да бъдат посочени конкретно. Една от тези държави е Обединеното кралство. Финансирането по европейските структурни и инвестиционни фондове се осъществява по линията на органи, които няма да бъдат признати в споразуменията за партньорство и оперативните програми. Това не са подотчетни органи, не са посредници. Тези органи в определени географски райони ще бъдат в основата на разпределянето на средствата. В Лондон и Корнуол Целта на интегрираните териториални инвестиции е да се въведе интегриран подход към териториалното развитие, но тази цел се подкопава от нежеланието да се предприеме подход, основан на интегрирани териториални инвестиции. Би било добре, според мен, комисиите Котер и Реджи да излъчат свои представители, които да членуват в един постоянен орган. В този постоянен орган ще може да се постави акцента върху опита на местните и регионални власти, както посочи господин Шнайдер. Ние имаме опит, който можем да споделяме ежемесечно. Веднъж годишно следва да се прави преглед на реализацията на програмите, следва да се очертават слабостите и провалите в рамките на тази реализация. Мисля, че една подобна инициатива би била приветствана от членовете както на Комитета на регионите, така и на Европейския парламент. Благодаря. Давам думата на господин Дели. Благодаря, госпожо председател. Ще продължа на унгарски. Е, Искам да се присъединя към колегите, които говориха преди мен и които в последната част на това заседание подчертаха, че е важно да се увеличи капацитета за освояване на средства на местно и регионално равнище. Генералният директор на Генерална дирекция регионално развитие също подкрепи тезата, че Европейската комисия е много активна в тази посока и е готова да помогне на регионите и изобщо на органите на местната власт. Като, разбира се, трябва да се каже, че ние чукаме на отворена врата. Или по-специално аз. Според мен е, е много важно това, което каза генералният секретар на ОСР. Той говори за интерактивно досие. Възможно ли е да имаме база данни на утвърдените практики, що се отнася до освояване на средства за кохезионната политика. Мисля, че по този начин ние ще имаме добър поглед върху тези практики, не само на базата на показателите на ОИСР, но и на показателите, които се използват от Европейския съюз. По този начин ще можем да създадем една по-единна европейска картина – ще бъде полезно, ако ние можем да стъпим на този опит, като извършим, например, преструктуриране в отделните държави членки. Често се получава така, че в регионите има различни програми за преструктуриране и ние бихме могли да използваме този опит. Освен това, бихме могли да си помислим, и да оставим на възоснова на тази база данни, защо някои региони освояват по-добре европейски средства от други. Thank you very much. Благодаря. Господин Возняк, на моят списък с желаящи да се изкажат са деветима колеги. Господин Бас Веркерк. Благодаря. Искам да информирам докладчика на Комисията по регионално развитие за новата програма за градовете. Градовете се превърнаха в економически двигатели на регионите. В момента се наблюдава голяма промяна – в градовете се преселват нови хора и има социални предизвикателства. Освен това, иновациите в економиката, е, преосмислене в сферата на енергетиката. Всичко това става в градовете. 70% от населението живее в градове, а след няколко десетилетия този процент ще е достигне 80. Така че градовете са от много важно значение за бъдещето, поради което това трябва да намери повече отражение в европейските фондове. И има, разбира се, усилия в тази насока. От 20 години се приемат резолюция и най-накрая вече е публикувана бяла книга за Европейския план за действие за градовете. Искам да помоля колегите да подкрепят това изрично желание на нашата комисия. Искам да задам един въпрос на господин Дефа. Тази бяла книга, дали наистина можем да я очакваме съвсем скоро? Благодаря ви. Има ли желащи да се изкажат сред членовете на Комисията на Европейския парламент? Не. Господин Возняк, можете да дадете думата на вашите колеги. Гордан Кимър. Um, um, Благодаря. От името на ЕКРМ ще взема отношение по коментара на господин Веркерк. Трябва да проявим загриженост във връзка с онези райони, които не са част от градски райони. Тези райони могат да бъдат пренебрегнати. Мисля, че ще помним сравнението на господин Гория за еднодневното пътуване с кон. Докладът на ОИСР в неговото заглавие се упоменават регионите и градовете, но не и други части на света. В него се говори за разпокъсаността на управлението на местно равнище. Не съм съгласен с тази теза. В Съединените Американски щати се наблюдава най-големият брой органи, с различен размер. Може би там има най-големият брой такива органи в света. Друг е въпросът за това дали тези органи са економически ефективни или не, но формулировката разпокъсаност на управлението според мен е неудачна. На тази формулировка можем да противопоставим, ако искаме да направим провокиращо твърдение, диктатурата. Диктатурата като единствена възможност за економически ефективно управление. Не мога да се съглася с тезата на Ойсера. Трябва да заложим на демократичността, на силата на демокрацията, най-вече в Европа и в Европейския съюз. Okay. Сега искам да дам думата на господин Коста, председател на комисията СИВЕКС. Благодаря. Аз искам да изразя известна фрустрация, защото ние разглеждахме различни неща. Комисар Хан каза нещо, другите оратори посочиха други неща. Всъщност как изглежда реалността? Първо отправям поглед към моята страна и си задавам въпроса как е възможно Европейската комисия да е подписала споразумение за партньорство с Португалия, а органите на местната и регионална власт изобщо не са включени. Говори се тук за управление на много нива, включване на общините и е, регионите, а Комисията съставя програма за моята страна, а всъщност е, градовете могат да освоят само 10% от предвидените там средства. Задавам си въпрос в този случай. Не е разбираемо как комисията е разработила тази концепция на интегрирано развитие, при положение, че Европейският парламент не е дал своето съгласие. Що се отнася до ИТИ, както каза Европейския парламент, трябва да се види какво е възможно и в кои региони. И разбира се, какви цели трябва да се преследват? Дали става дума за партньорство с частния сектор, с университетите, с неправителствените организации? И всъщност това се прави само на местно, а не на централно равнище. Имаме обаче впечатление, че споразумението за партньорство изобщо не взема предвид всички тези аспекти. нещата са доста разпокъсани, различни инвестиции, без да са включени органите на местната власт, без да има партньорство на местно равнище. Има, разбира се, местни партньорства, обаче те изобщо не са свързани с това споразумение за партньорство. При регионалната политика всичко се управлява централно. Задавам си въпроса също как е възможно да говорим за а, политика за градовете, когато освояването на средства от Кохезионния фонд всъщност означава, че не става дума за ефективност на сградите в градовете. Това е много важен момент. И след това има още нещо, което не разбирам. Изобщо не става дума за финансиране на проекти за градската мобилност. И цялата тема климатични промени, те не могат да бъдат предоставени за решаване на градовете. В тези градове, разбира се, и в гъсто населените райони има най-големи емисии на парникови газове. Голяма част от градовете допринасят за този проблем. И накрая искам искам да задам още един въпрос. Регламентът предвижда Европейската комисия да насърчава иновативни мерки в градовете, които не се финансират от бюджета, директно от Европейската комисия. И искам да попитам как изглеждат точно нещата, как Европейската комисия ще създаде регулаторна рамка за всичко това. Благодаря. Господин Салвадоре Чико. Благодаря, госпожо председател. Това, което беше изразено днес като мнение, трябва да бъде допълнено с някои аспекти. Първо, недостатъчна способност на органите на местната власт Говоря за моята страна. Да осъзнаят приоритетите и целите на Европейския съюз. Тук цари неяснота. Не се вижда ясно кои са тези цели и приоритети и какви възможности за освояване на средства има за решаване на проблеми, като например бедност, насърчаване на иновациите и така нататък. Всичко това е важно за гражданите, поради което е важно тук да очертая много добре за какво става дума. Говори се за стратегически цели, нови концепции за намеса, говори се за компетентни органи, говори се за градове, за градски райони, за гъсто населени райони. Всичко това обаче не е много ясно. Не се осъзнава добре ролята на регионите, а тук виждам възможности за координация. за да се очертаят по-ясно приоритетите и целите в Европа. Трябва да се извършва обучение в голям мащаб, трябва да се извършва просветна работа, за да могат да бъдат е, постигнати целите за устойчивото градско развитие. Ще трябва да се е, използват средствата интегрирано, като се концентрираме върху проблематичните области. Важно е тези проекти за градското развитие да могат да бъдат финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и да бъдат интегрирани за да бъдат постигнати и други цели. Благодаря. Благодаря ви. Искам да дам думата на госпожа Кафа Лалангер. Will... Uh, Благодаря. Ще говоря на шведски. Обажаеми Уважаеми членове на Комисията по регионално развитие и на КОТЕР, много радостен е факта, че в групата АЛДЕ имаме възможност да вземем отношение по тези нови инструменти. А що се отнася до правомощията на органите на местната и регионалната власт при използването на средства от структурните фондове и е, формирането на партньорства, мога да кажа следното. През е, последните години установихме, че фондовете се използват за гарантиране на растеж и заетост. Обаче те трябва да са свързани с потребност от развитие и потенциал за развитие. Така че е, има наистина смисъл да се влагат средства в развитието на градовете, но противоречията между града и селото са точно толкова големи, както между отделни квартали на един град, най-вече когато става дума за достъпността. Имаме различни фондове на разположение и със сигурност има смисъл те да се използват възможно най-активно. Методите е, не винаги са прости. Ние можем сега да разпознаем новите подходи в дейността за развитие е, на место. Е, това означава връзка с гражданите, а местното и регионално равнище играе важна роля при изпълнение на кохезионната политика – на местно равнище обаче съществуват и много големи разлики и там ще трябва да се извърши много практическа работа. Кохезионната политика трябва да респектира партньорствата. Местното и регионалното равнище трябва да осъзнаят твоята отговорност, трябва да разполагат с ресурси за изпълнение на кохезионната политика. Държавите членки ще трябва да включат в процеса на планиране местното и регионалното равнище, а също така и в контрола по изпълнението. Само по този начин могат да се получат добри партньорства. Видяхме добри примери. Австрия, Чешката република, Полша. Също така в Швеция имаше опит за разработка на една система – можехме да ползваме средства от 4 фонда, фонда за селско стопанство, за риварство, а и други. Партньорствата а, е, около структурните фондове са важни, защото дават възможност за а, е, пълно а, е, включване на регионалния компонент. В Швеция, разбира се, нашите условия са специфични. Опитваме се да разработваме стратегии, но комисията като че ли трудно разбира нашата децентрализирана работа. Аз мисля, че нашата система може да послужи за пример. След това упростяване на правилата и е, основни резултати. Е, трябва да бъдат преработени основните регламенти, за да могат е, заявителите да бъдат улеснени. Е, трябва да намалим административната тежест и аз мисля, че техническата помощ трябва да се подобри значително в тази насока. От две години се търсят по-добри резултати обаче се опасяваме, че заявленията могат да бъдат много с много голям обхват, а това би затруднило работата. Тези, които сега подават заявления, трябва да познават условията и не е допустимо да се въвеждат нови искания, нови условия, е, нови разпореждания на съдебната палата. Ние е, искаме проектите и инвестициите да водят до конкретни резултати. Е, искаме всички Европейският съюз да създаде растеж и заетост и по смисъла на сближаването. Това е важно за осигуряване на легитимността на Европа. Европейския съюз трябва да се доближи до гражданите, поради което ние сме убедени, че ЦЛД е един от, една от демократичните възможности за това. Благодаря. Благодаря ви, господин Шхапски. Благодаря, господин председателю, дами и господа, уважаеми гости. Днешното събитие Open Days е много важно и затова се радвам, че всички сме тук. Обаче все пак съм малко разочарован от чутото до сега за това, че трябва да се изказваме съвсем накратко. За две минути не може нищо да се каже по същество, но това исках да кажа преди да започна. А сега искам да кажа, че аз съм бил докладчик по кодекса за поведение и по доклада за сътрудничеството. Прозрачността в Европейския съюз е важна. Важно е да се подсили ролята на гражданите. Приветствам ролята на Европейския парламент и приемането на делегирани актове в тази насока, защото това е, подсили и ролята на регионите. Да се надяваме, че ще е, ще настъпи промяна в мисленето и гражданите ще могат сами да определят своите потребности, това на което трябва да се наблегне. Партньорските споразумения трябва да са друга форма на ем, консултации, не нещо друго. Тези споразумения трябва да бъдат изпълнени с живот. Да се надяваме, че Европейския парламент може да убеди държавите членки, че партньорския подход е много важен и да заема централно място при вземането на решенията, свързани с политиката на сближаване. Необходимо е да се предвижат повече стимули, отколкото санкции. Фондовете е, трябва да бъдат е, управлявани както трябва местните регионални власти не трябва да, се, да играят ролята само на изпълнители. Не може е, и за напред висок процент от средствата да не бъдат освоявани. Важно е да засилим позицията на гражданите. Е, регионалните местни власти трябва да бъдат включени, така че да се стига по-бързо до постигането на желаните резултати. Аз съм от един средно голям европейски град и се надявам, че европейските градове ще получат същите възможности за развитие както и регионите. В заключение ще кажа следното. Ще постигнем растеж само ако се концентрираме върху хората. В Европейския съюз не можем да допуснем ам, да се задълбочи проблема с безработицата. Освен това, трябва да мислим за бъдещето на нашите деца при извършването на инвестициите, защото днес бъдещето е необозримо и дори е, сплашващо. Благодаря ви то в таким разе я zrezygnuję с моих... Така, имам още четирима оратори в е, списъка и поради това ще се откажа от моите заключителни думи. Ще дам думата на господин Дранжи, господин Камалио Алер, господин Бернардо Солаш и господин Еста. Мисля, че Сега господин Бранш получава думата. Пане председател, важни колегове, ми... Е Уважаеми колеги, Искам съвсем накратко да направя един коментар от общ характер, след което ще разкажа за една конкретна ситуация в Чешката република. Ние се страхуваме от централизация. Смятаме, че една децентрализирана администрация, децентрализирано управление на а, средствата от регионалния и Кохезионния фонд има смисъл, разбира се, необходима е помощ, необходими са добри партньорства и всъщност тази помощ е предназначена за тях, поради което оперативните програми трябва да бъдат подготвени много добре, за да могат след това да бъдат изпълнени по-лесно на практика. Аз знам, че не е лесно да се изпълнява политиката е, съгласно всички административни изисквания, но е, комисията Котър може да даде ценен принос, можем да помогнем при изграждането на партньорства. Това е важно и е, има смисъл някои оратори се изказаха вече в тази посока. Сега по конкретните инструменти. В Чешката република имаме 7 ЕТИ в градските райони. Там се използват средства от регионалните програми за развитие по определени теми. Ние обаче се базираме на цялостните агломерации, включваме и по-малки общини, които, да речем, се намират между два по-големи града. Необходимо е интегрирано планиране, което през последните години се утвърди при нас с CLLD. Тук имаме местни групи, които също се занимават с развитие на селските райони и с селскостопанска политика. Установихме големи неясноти. Сто градове и общини имаме, които са с различна големина. Това води до проблеми, защото капацитета е различен, качеството на административния апарат е различно. Също така стратегиите са доста сложни и трябва първо да се задействат. Необходими са ни правила, обаче местните условия са много различни – това трябва да вземем предвид регионалната политика, поради което следва да се гарантира е, всички е, органи на местна и регионална власт да дадат е, своя принос. Господин Гамалио Арарт, благодаря. Госпожо председател, благодаря господин председател. Искам също да дам някои конкретни примери по това, което по-скоро до сега беше обсъждано на теория. За разлика от изказалите се преди мен, аз идвам от регион с население на 2 милиона души. 19 милиарда евро са вложени от Европейския съюз в този регион през последните десетилетия. Това е, е един регион, който се подчиняваше на изискванията за конвергенция до 2004 година, всъщност това беше един от най-силно развитите региони Както ви казах, получихме финансови средства от Европейския съюз, имахме ставка на съфинансиране, която беше много добра. Сега обаче искаме да се концентрираме върху новата финансова рамка. Естествено, искаме да спазваме правилата, но разбира се, предвид конкретната ситуация при нас. Мисля, че европейската кохезионна политика беше успешна и този успех може да продължи. Например, е, общество базирано на знанието. От 0,8% от е, БВП трябва да стигнем до 1,5% при новата финансова рамка. Или пък МСП повече от 52% трябва да се финансират от новите инструменти. След това околна среда 19% за да се поддържат е, чисти водите на реките, или пък борба с бедността в нашия регион, или пък социалното неравенство. 30% от Европейския социален фонд. Това е 16% повече от преди. А иначе съм изцяло съгласен с казаното от господин Шнайдер. Той говори за демографските проблеми. Наистина това е голямото предизвикателство, което виждам тук и трябва да се концентрираме върху него в нашите усилия и в настоящия финансов период, а също и след 2020 година. Много важно е да имаме добри инструменти за планиране, добра административна култура, за да можем да извършваме инвестиции, трябва да можем да предлагаме количествена оценка на целите, за да измерваме по-добре резултатите. Благодаря. Благодаря. Господин Бернард Солаши има думата. Juste, uh, vite, е, Позволете ми съвсем набързо четири коментара. Първо искам да се присъединя към казаното от Антонио Коста. Днес е, установявам, е, аз конструи, координирам за Франция използването на структурните фондове. Около Лион 2 милиона жители аз няма да правя други коментари в тази връзка. Втория ми коментар. Ние доста изостанахме. Една година. Аз се опитвам да обясня на моите съграждани, че проектите трябва да започнат от 2014 година, 1 януари. Обаче има много голямо закъснение. Трябва да се действа по-бързо. И трети коментар. Ние се спънахме в една комисия, която в определено отношение прави прави точно обратното, което е записано в регламентите. И ние трябва да а, а, се борим за всичко а, и а, трябва. А, Европейския парламент е, това, което е решил и Комитета на регионите да се изпълнява на практика. Аз съм прекарал много време да се занимавам с този въпрос, също и моите колеги. Четвърто, аз мисля, че трябва да а, е, имаме консенсус. Е, разбира се, а, обяснява се, а, че са важни инвестициите за бъдещето и а, инвестицията в бъдеще, инвестиция в Европа, а не а, излишен разход който проистича от договорите. Аз съм абсолютно съгласен, че а, ние а, трябва да продължим да извършваме тези инвестиции, но ако не правим това, както правят американците, а, всъщност американците, а, ако ние а, а, не последваме техния пример, Европа ще продължи да бъде това, което е. Благодаря ви. Господин Халик Ванста има думата. Господин председателю, правилно е да се изказва критика, защото след критиката се заражда ново движение. Нека да гледаме по-положително на нещата и да сме доволни от това, което се е случило през последните години. Сътрудничеството между Комитета на регионите и Европейската, извинете, и Комисията в Европейския парламент се е подобрило значително. Освен това, освояването на средствата се е подобрило. Имаме и нови инструменти. Днес не се спомена Европейското обединение за териториално сътрудничество. Чрез това обединение съществява трансгранично сътрудничество, междурегионално сътрудничество и има много региони, които участват. Това е голям напредък. Бъдещият комисар ще работи за напред в областта на политиката по съседство. На това трябва да се отдаде голямо значение. Относно многостепенното управление, Уважаема госпожо председател на комитета Реги, нека комисията Реги да се занимае с тази е, тема съвместно с експертите на комитета е, на регионите. Ще сме много благодарни на комисията е, ако обърне внимание на макрорегионалните стратегии, четвъртата се изготвя в момента и а, там се а, посочва изрично многостепенното а, управление, което е важно за отделните структури. Като цяло трябва да гледаме положително на нещата и да се даде възможност за а, по чести дискусии, за да могат да се обменят мисли и опит между двете комисии. Комисията в Европейския парламент и Комисията Котер. Благодаря ви. Господин Дефа, искате ли да вземете отношение в рамките на 3 минути? Благодаря, госпожо председател. Имаше някои изказвания, които не съдържаха въпроси към мен, ще се опитам да обобщя казаното от членовете на Реги и Котер. Показаното от господин Шнайдер проявяваме голям интерес към опита по места с нововъведените инструменти. Направихме според нас всичко възможно за популяризирането на тези инструменти. Изготвихме насоки, Правихме и посещения по места. Не предоставихме на държавите членки нищо друго, освен набор от инструменти. На държавите членки и на регионите се пада задачата да използват тези инструменти. Ние направихме всичко възможно за тяхното популяризиране. В някои региони постигнахме по-голям успех, отколкото в други. Нещо, което стана ясно и по време на днешните разисквания проявяваме изключително голям интерес към предоставянето на обратна връзка. Очакваме от вас да ни давате обратна връзка за това как функционират нововъведените инструменти на ниво региони и в рамките на отделните партньорства. Говорихте за сложността на процесите – би ми се искало да получим обратна връзка за това дали са довели до осезаеми резултати нашите усилия за упростяване. Като цяло проявяваме много голям интерес към това да получим обратна връзка от работещите по места. Още нещо, което бе упоменато няколко пъти, а именно раз... обмена на най-добри практики. Мисля, че трябва да въведем нещо от рода на управление на най-добрите практики. Няма, според мен, чудодейно, еднозначно решение. Някои практики могат да сработят добре в определени области, но не и в други. Проява като Open Days, например, е много важна в това отношение. Разполагаме и с цифрови мрежи, мисля, че трябва да бъде доразвит обменът на най-добри практики, обменът на експертен опит между държавите членки, между местните администрации е област, в която работим. Още един момент, върху който се спряха немалко от преждеговорившите, а именно градските райони. Над 50% от инвестициите по Европейския фонд за регионално развитие ще бъдат извършени в градовете, но това не означава, че градовете поемат отговорността. За да засилим ролята на градовете, предвидихме, съгласно член 7 от регламента за Европейския фонд за регионално развитие, заделянето на 5% от средствата по фонда за градските райони. За това настояваха както членовете на Комитета на регионите, така и членовете на Европейския парламент. Както каза и комисарят, особено сме удовлетворени от това, че се заделят повече от 5% от средствата по Фонда за регионално развитие. Това не въжи за всички градове, но като цяло е положителен момент. По съответните проекти е предвиден общ бюджет от 350 милиона евро. Вече отправихме и първа покана за представене на предложения. Няколко думи последно за програмата за градовете. Излязохме със съобщение за обществено допитване. Общественото допитване повече или по-малко всъщност приключи. Предстои да получим някои последни отговори. На следващ етап ще анализираме представените ни отговори. След това новоизбраната комисия ще трябва да реши какви действия да бъдат предприяти по досието за програмата за градовете. Госпожо председател, това бе всичко от моя страна в рамките на 3 минути. Благодаря. Радвам се, че се вместихте в рамките на 3 минути. Господин Возняк, ние двамата с вас имаме по три минути за изказване. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че ще мога да бъда кратък. Не е възможно да обобщим всички изказвания до тук, тъй като те засягаха много различни теми. Можем обаче да направим един общ извод, а именно, че закъсняваме в действията си. Трябва да ускорим темпа на работа. Наближава краят на настоящата година, а все още не сме постигнали достатъчно по отношение на финансирането. Няма да можем да постигнем и много повече до края на годината. Много е важно да финализираме документите, в рамките на програмирането. Това е задачата ни до края на годината. Още нещо много важно. Трябва да се спазва принципът на партньорство. Регионите трябва да бъдат активен наш партньор. Партньор, чието становище се зачита при вземането на всички решения, както на национално, така и на европейско равнище. Искам да поставя особено голям акцент върху обмена на най-добри практики. Този въпрос продължава да е на дневен ред. Вече има много добри примери в немалко европейски региони. В немалко европейски региони са установени добри практики. Сега е моментът да бъдат обменените. Това бе всичко от моя страна. Благодаря ви за участието в днешните разисквания. Отбелязахме си всички ваши коментари. Мисля, че успяхме да си създадем много добра представа за онова, което ни очаква в близко бъдеще. Смятам, че днес работихме изключително конструктивно, за което специално благодаря и на госпожа председателката. Благодаря ви за краткото заключение. Ще продължа на български. Много рядко имам възможност да използвам родния си език. Благодаря на всички за участието в днешната дискусия, която постави много проблеми, които всички ние ще трябва да разрешаваме въпроси, по които се изисква да работим и аз се надявам да работим съвместно. Нека да маркирам само три основни теми, които за мен остават най-важните от днешната дискусия. Това е въпроса, който поставиха много от а, говорящите, че ние трябва да бъдем близко до хората, близко до това, което те искат да видят в регионалната политика там на земята, близко до хората, на терена, където можем да видим както причините, породили един проект, така и резултатите, до които е довел един проект и цялото приложение на регионалната политика. Често се казва, че регионалната политика довежда Европейския съюз до европейските граждани. Това безспорно е така, но от нас зависи, от местните власти, от всички, които работим в регионалната политика, зависи доколко тя ще бъде близко до гражданите. Втората тема, която за мен е най-важна, заедно с първата, разбира се, това е интегрирания подход при провеждането на регионалната политика и третата – необходимостта от административен капацитет, обмяна на информация, обмяна на опит и знания, информираност, дори обучение, за да можем да направим гражданите на Европа съпричастни към нашите общи усилия за провеждане на регионална политика, която да доведе до растеж, до работни места и до повишаване на стандарта на живот на европейските граждани. Ние сме обединени с общи цели. Ние имаме опит в добро сътрудничество и аз се надявам, че днешната среща беше е поредна добра среща, част от нашата съвместна работа. Бих искала да благодаря на всички за техния принос в днешните дебати. Бих искала да благодаря на преводачите за това, че те ни позволиха да се разберем по време на нашата работа и а, да благодаря на организаторите на днешното откриване на а, дните на отворени врати и а, да пожелая успех на всички следващи ваши начинания. Благодаря. Закривам съвместната среща на комитета Реджи и Котер.